убедена, че голямата част от нас поне се надяват да присъстват на прирязването на лентата в Валета, за да започнем наистина да работим. Благодаря ви, госпожо Ламберт. Можем да приключим този дебат. И с малко чувство мога да кажа, че е, този въпрос е изключително важен за мен. Е, в продължение на 14 години аз се ползвах с правото на беженец е, и благодаря на правителствата на Франция, Австрия и Белгия, където преди около 40 години получих убежище. Гласуването ще се проведе през месец май, първата седмица на месец май. Сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред, доклада Кирилов. Относно предложение за регламент на парламента и на съвета за изменение на регламент във връзка с общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на упростяването на някои изисквания по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление. Бих искал да дам думата на господин Кирилов, докладчика, но за съжаление той не успя да стигне до Страсбург поради проблемите свързани с въздушния трафик. Ще дам думата вместо на господин докладчика на госпожа Констанс Крейл, която ще се изкаже от името на докладчика. Имате 4 минути, госпожо Крейл, да представите доклада от името на господин Кирилов. Да, благодаря ви, господин председател. Наистина много жалко, че господин Кирилов не може да се изкаже лично тази вечер тук. Той упорито работи по доклада и то по въпрос особено важен за европейските граждани и за европейските региони. Бих искала да ви прочета неговите бележки, неговото приготвено е, изказване. Той е на английски язик, въпреки че господин Кирилов е българин но, но толкова по-добре ще мога да ги прочета без особени затруднения. Радвам се, господин председател, цитира се изказването на докладчика Кирилов, че имаме възможност тази вечер да обсъдим изменението на регламентите за европейските структурни и социални фондове особено в контекста на економическата и финансовата криза. И това усилие е логично продължение на усилията ни от миналата година. Тогава, като докладчик по кохезионната политика, по капиталовложенията в реалната економика, председателят прекъсва докладчицата. Преводачите ми съобщават, че трябва да позабавиш, тъй като трудно те следват. Извинявайте, казва ораторката, мислех, че чета достатъчно бавно. Призовавам съвета и комисията да все така да упростяват уредбата на структурните фондове с оглед облегчаването на достъп до тях, когато държавите членки най-много се нуждаят от финансова подкреп. Удовлетворен съм, че основните препоръки на парламента в това отношение се приемат. Обеден съм, че новите изменения на общия регламент, е, упростяващи някои от действащите процедури, заслужават нашата подкрепа. Намаляването на е, ненужната административна тежест на бюрокрацията, въвеждането на по-ясни правила ще способстват за по-голяма степен на прозрачност, по висока степен на контрол и по-малко нередности за правилното изразходване на средства на Европейския съюз. Нека дам само един пример. Изменяйки 88 член, държавите членки получават по-нататъчни стимули да установяват нередностите сами, преди те да бъдат установени от контролните органи на Европейския съюз. Така, изпреварвайки събитията, държавите членки няма да изгубят определените средства, ще могат да ги пренасочат към други проекти. Втората група изменения е за правилата на финансово управление, е, след като е, през 2010 година бъдат увеличени средствата за страните, които най-тежко са пострадали от кризата държавите членки ще могат да освоят средствата, е, определени за 2007 година, които до сега не са освоени. И двете мерки са важни поради посланието, което отправят към бенефициерите и поради практическата си полза. Антикризисните мерки са ясен пример, е, категоричен пример за солидарност и всички тези мерки ще дадат възможност да бъдат осъществени повече проекти. Особено днес, когато трябва да създаваме работни места, да изграждаме инфраструктурата и да е, осигурим приспособяването на наемния труд и на работодателите към промените. Мерките, разбира се, е, ще допринесат полза, ако бъдат реализирани своевременно. Все още обаче се чака окончателното утвърждаване на тези мерки. За съжаление, в съвета твърде много се забавиха. Аз съм убеден, че сега, когато парламентът вече разполага със същите правомощия, с които разполага и съветът, повече няма да отлагаме влизането в сила на тези така дългоочаквани мерки. А от свое име, продължава ораторката, бих е, искала да подкрепя е, колегата Кирилов, да благодаря на всички колеги, които работиха по този доклад в Комисията по регионалното развитие, в Комисията по заетостта. Наистина много добре би било да го приемем доклада на пленарното заседание през май. Благодаря. Благодаря ви, Констанс. А сега комисарят Хан има думата. Добре дошъл, господин комисар. Благодаря ви, господин председател, госпожи и господа, госпожо Крейл. Благодаря ви за доклада и моля, предайте моята благодарност на господин Кирилов. Знам, че той има особен принос към изработения документ и още повече, благодарение на неговите усилия, докладът премина през всички институционални премежди. Та сега регламентът вече може да се приеме, надявам се, с голямо мнозинство от Европейския парламент, след което, разбира се, да бъде бързо приведен в действие. Според мен тук имаме пример за ползотворен диалог между европейските институции, съветът, парламента и, и комисията. Пример за това, че взаимодействието между европейските институции наистина носи полза. Надявам се е, от тук нататък е, на практика наистина да бъдат опростени правилата на освояване на европейските фондове. Надявам се регламентът да заработи съвсем скоро и да донесе облегчение на онези държави членки, които са най-тежко засегнати от е, сегашната финансова и економическа криза. Благодарим за компромисното предложение на съвета, което очевидно се ползва с огромна подкрепа в парламент. Така, генералната цел на регламента за ускорено осъществяване на програмите, упростяване на тяхното управление ще бъде, надявам се, постигнат. Наскоро е, бе публикуван първият ни доклад, е, стратегически доклад по програмите. Направихме преглед всъщност на е, състоянието на нещата. Констатациите не са особено положителни до сега, но наистина струва ни се, че това отчасти поне се дължи на прекомерно сложната процедура. И толкова повече измененията на регламента, които ще приемете, е, ще е, способстват за по-бързото, по-ефикасно освояване на средствата и преодоляването на последиците от кризата. Тук фактически се уеднаквяват праговите равнища за проектите на 50 милиона евро Опростява се също така редът за кандидатстване е, с програми. По-голяма относителна теже се отдава на енергийната ефективност, на преодоляването на последиците от кризата и разбира се в областта на енергетиката е, така ще бъдат постигнати и економии на енергоносители, особено в областта на топлофикацията. Пет държави членки Румъния, Унгария и Балтийските държави имат е, е, затруднена ликвидност по настоящем и така измененият регламент ще даде възможност на тези страни по-бързо да освоят отпуснатите за тях средства. 750 милиона евро ще бъдат непосредствено на разположение като плащания за бъдещи периоди. И така много проекти ще могат да бъдат осъществени по-бързо. Между другото, през 2009 година бяха освоени 6,2 милиарда евро под формата на плащания за бъдещи периоди, от което можем да заключим, че е напълно възможно структурните фондове да бъдат освоявани бързо, вместо на структурните фондове да се гледа като на мярка за преодоляването на неотложна криза. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Сега, ораторите. Първо, от името на комисията по бюджета не виждам записалият се оратор на мястото му, обаче господин Годманис май не е тук. В такъв случай ще дам думата на госпожа Бастос за две минути от името на Комисията по заедостта и социалната политика. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, господин комисар. Становището на Комисията по заедостта и е, социалната политика е следното. Ние поздравяваме докладчика, макар и задочно, за е, усилията, които е положил. Благодарим и на госпожа Констанс Крейл за е, встъпителните думи. Ние наистина смятаме, че освояването на кохезионните е, фондове, на структурния, на регионалния фонд ще бъде ускорено. Особено предвид сегашната економическа криза и натиска, на който са подложени държавните бюджети. И положителният ефект от изменението на регламента ще се усети особено в най-тежко засегнатите от економическия спад региони. а имам, да имаме предвид, че кохезионните програми са лост за економическо оживление, особено за малките и средните предприятия като двигател на европейската економика. Източник на висококачествена заетост. Опростяването, предаването на по-голяма яснота на уредбата, без съмнение ще има положителен ефект за разработването на програми за развитие на всички равнища на управление и самоуправление в държавите членки. При по-голяма гъвкавост предвид новите предизвикателства. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Бастос. А сега от името на политическите групи, най-напред от Европейската народна партия, от шесте политически групи ще се изкажат пет дами. Госпожа Окони най-напред, както казах, от името на НП, две минути. Благодаря, господин председател господин комисар, уважаеми колеги. След като работихме колегиално и градивно в продължение на цели месеци с господин Кирилов, исках да му благодаря подчертано. Освен това, искам да подчертая и качеството на сътрудничеството с съвета и по-специално от Испанското председателство на сам. Тази вечер говорим за регламент, чието мерки се очакват от хиляди хора по места. Обедена съм, че за тях регионалната политика е именно онази, която конкретизира най-добре Европейския съюз при тях, у тях, в тяхната област. О, много често тя се възприема като обаче прекалено трудна, строга и е, сложна. За това трябва да се упръстят е, правилата за използване. Всички тези фондове са в услуга на нашите съграждани, европейски съграждани. Затова днес ние искаме да введем някаква реактивност, която се очаква силно, особено в контекста на социална и економическа криза. Ако трябва само няколко аспекта да подчертая от този текст, бих казала, че той ни носи повече гъвкавост и повече солидарност в Европа. Повече гъвкавост, защото тези мерки за опростяване, които се предлагат тук, пред... позволяват да а, има малко по-малко контрол и повече гъвкавост по всички проекти, които генерират приходи. Освен това и повече солидарност, защото изключителни мерки се взимат за борба срещу економическата криза така както каза и госпожа Крел и господин комисара, с нов начин на изчисление, като в началото на месец май ще подкрепим бенефициентите на европейски фондове, но нека да не забравим, че има още много работа в областта на упростяването. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Окони. От името на социалистите, две минути за госпожа Ах. Благодаря, госпожо, господин председател, господин комисар. Уважаеми членове на парламента, мисля, че комисара добре обобщи темата, която разглеждаме, това, което искаме е действително бързо и целево да подкрепим е, хората. Имаме нужда от ускорение на програмите и този трети проект за промяна на регламента, управляващ тези фондове, е отговор именно на кризата. По този начин ще има бърз и лесен, ефективен достъп до тези фондове. Структурните фондове са съществен инструмент, когато става въпрос за подобрение на ситуацията в е, областите и за повече работни места. Това е изключително важно именно днес, когато европейската солидарност е изключително важна. Така че това трябва да се въведе веднага. Структурните фондове могат да, да бъдат пожарникарите на кризата. И трябва да реагираме много бързо. Имаме нужда от гъвкавост и от солидарност. Кризисните мерки са отражение именно на тази солидарност. Имаме нужда от предварителни плащания, които бързо да се освоят, за да могат действително да се подобри начина на живот в съответните области, да се създадат работни места. Нашия докладчик отсъства обаче госпожа Крел го каза от негово име Имаше сериозни закъснения в приемането на този регламент и от тази гледна точка трябва да се признае, че бъдещата политика в областта на сближаването трябва да се възприема така, че да няма повече препятствия за целевото и ефективното прилагане на регионалните политики. Затова приветствам доклада, който иска именно бързо да влезе в сила регламента за прилагане. Благодаря. Благодаря на госпожа Гаденбах. Сега от името на групата на либералите. Госпожа Манеско. Не я виждам. Госпожа Манеско не е тук. И така ще преминем към госпожа Елизабет Шръптер, която ще се изкаже от името на Зелените. Три минути, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин комисар, нека да сме съвсем ясни. Това упростяване, което всички хвалите, всички предвидени мерки в регламента, всичко това е инвестиция от 55 милиона, които се разрешават от комисията в случая – Това означава, че всъщност става въпрос и за проекти от 50 милиона. Т.е. под тази сума няма да има анализ на разходите. Изобщо няма да се организира такъв анализ на разходите. До сега не сме проверявали дали подобни проекти спазват, например, е, екологичните разпоредби на Европейския съюз. Не сме проверявали също така дали е оправдано да се отпускат такива кредити, защото в крайна сметка това е тежест за нашите съграждани. И при какви условия тези кредити ще се използват и дали ще отговорят на целите, които преследваме. През първите години ще има много високи разходи, които ще се генерират. Така или иначе, ние зелените мислим, че тези големи проекти трябва да започнат, а не да се оставят в страни от регламента. Ние сме против това премахване на проверките. Според нас анализ на разходите и полза трябва да се прави винаги. Това трябва да бъде в полза на целия Европейски съюз, а не да се прокарва насилствено. Според нашата група, ние го поискахме в регламента, Искаме срок от 10 години за проектите, за да може действително създадените работни места да са устойчиви и да има устойчив ефект в областите. И по този начин проектът да остане в самата област, в самия регион, а не след 5 години да се премахнат помощите. Например, случая с Nokia в един момент всичко изчезна, след като субсидиите бяха прекъснати. Това е, е показателен пример. Според нас клаузата за устойчивост трябва да остане, а не както тук се предлага само за 3 години. Ние се противопоставяме да се отпускат кредити без никакви проверки и да се отпускат кредити за краткосрочни проекти, защото това е просто изхвърляне на пари през прозореца. И това е в тежест на европейски данекоплатец. Това е недопустимо. Ако нашето изменение не се приеме, ние бихме могли да не подкрепим този доклад. Ние искаме да имаме достатъчен срок за да можем да въведем съответните изменения и да не се харчат по този начин парите. Благодаря, госпожо Шротер. Господин Ван Нистелрой, всъщност играете на карта ли в момента? Регламенто enseñan la tarjeta azul para pedir que se les inscriba en el catch the eye Me figuro que el señor Basmister, que conoce bien el reglamento, enseña la tarjeta azul por... Познавате добре регламента. Явно, че иска да сте зададете въпроса. Това ли, така ли да разбирам искането? Госпожо Шротер, приемате ли Ван Нистелрой да ви зададе въпрос? Да, имате възможността, заповядайте. Да, господин председател, благодаря. Един съвсем лесен въпрос. В анализа, който тя направи, подходът е твърде отрицателен. От това проистича и въпроса ми. Дали именно не децентрализацията, благодарение на стратегическата рамка, ще позволи чрез съфинансирането регионите да поемат своята отговорност. Защо се отнасяте толкова отрицателно към всичко това? Няма никаква причина да отлагаме този регламент, поне не по тези аргументи. Благодаря на господин Ванистел Рой. Госпожо Шротер, искате ли да отговорите на кратко на въпрос? Да, благодаря. Става въпрос за големи инвестиционни проекти. Но Става въпрос също така за проекти до 50 милиона евро. До сега винаги е имало проверка, защото в крайна сметка ние сме отговорни пред дънекопланеца. Познаваме много добре нещата до сега от опит. Много често такива големи проекти започват добре и после обаче понасят, се понасят последиците от е, нашите дънекоплатци. Vážený pane dámy a Господин Власък, от името на консерваторите реформисти. Обсъждаме едно компромисно предложение на регламент, е, чиято цел е да се опрости достъпа до европейските фондове. Заложили сме това като цел и не бива да го забравяме, когато обсъждаме бъдещето на кохезионната политика след 2014 година. Предложенията за изменения са свързани най-вече с големи проекти от инфраструктурен характер, такива свързани с околната среда или водещи до енергийна ефективност, както и проекти свързани с альтернативни енергийни източници и техния достъп до домовете ни. Няма някакво революционно предложение за промяна на фондовете, защото той не може да има такова. Бихме могли единствено да променяме една вече съществуваща система. Постигнате компромис по тези изменения и затова искам да ви уведомя, че аз подкрепям декларацията на Унгария, която иска да използва един инструмент за финансов инженеринг в Кохезионния фонд по отношение на възобновимите енергийни източници и енергийната ефективност. Не бих искал да се предприемат мерки, свързани с обратно действие по отношение на автоматично освобождаване на фондове и средства за 2010 година, а всички тези средства е трябвало да бъдат върнати в бюджета в края на 2009 година. Така че всички технически въпроси трябва да бъдат изчистени. Постигнате компромис, обаче затова предполагам, че това ще бъде последният дебат по темата. Основното за мен е упростяването на правилата на европейските фондове. Е, това са едни фондове, които е, ние одобрихме в е, Страсбург и сега ще одобрим и тяхното упростяване. Те се прилагат в отделните държави членки и затова ние трябва да работим и усилено по тяхното прилагане по места. Благодаря на Чешкото Министерство на регионалното развитие, което в средата на тази година одобри законодателни промени, посредством които ние можем да оползотворяваме съответните средства. Опростеното законодателство е свързано най-вече с финансовото управление, финансовото планиране, контрол и така нататък, както избягването на всякакви видове нередности. Благодаря, господин Власа, казва председателя. И сега последния оратор от името на политическите групи. Три минути за последната група в нашия списък. Благодаря. Аз съм тук на мястото на колега, който не можа да пристигне. По отношение на упростяването на структурните фондове, ние приветстваме тази инициатива. Много критични бележки бяха направени. Госпожа Шредер ги спомена малко по-рано, така че е добре наистина да има едно такова упростяване и регламентът да влезе в сила в кратки срокове, защото много време мина, когато започнахме дебатите по този регламент. Компромисът пред нас не е отговаря точно на вкуса ни, защото и първоначално предложението на Европейската комисия беше малко по-различно. Ставаше дума за 100% плащане, без междинни плащания по отношение на проекти, свързани с мерки на пазара на труда. И това не бе записано в този текст по различни причини. Е, те бяха обсъдени в нашата комисия по регионално развитие много подробно. В е, едно от съобщенията на комисията от 2009 година се говори за създаване на работни места за борба с кризата. Създадахме ли тези работни места? Създадахме ли достатъчно условия за това? По-добре е, според мен трябва да се управляват структурните фондове точно за борба с а, тази криза. Както знаете, тези фондове са наистина голям лост, защото посредством тях се правят инвестиции, които противодействат на кризата. Въздействието на тази криза върху Европа беше ужасно а, на пазара на труда. Необходими са ефикасни действия. Не говоря само за тези пет държави, които са споменати тук, а за всички държави членки на Европейски съюз. В бъдеще ще продължи да има безработица, независимо има ли криза или не, така че броят на безработните ще се повиши. Що се отнася до альтернативното предложение на Европейската комисия, мисля, че то е една стъпка напред и също така го приветствам. Това предложение означава, че пет държави членки ще получат наистина значима помощ. Това са държави, чието БВП е спаднало с 10% в сравнение с 2008 година. Те ще могат да ползват средства от Европейския социален фонд и други. А, ние приветстваме тази мерка. Знаете какво е становището на Комисията по развитие. Аз а, няма нужда да го повтарям. Така че регламента от една страна ни харесва, от друга не, но най-общо казано това е стъпка напред. Благодаря, казва председателя. Знам, че има въпрос. Господин Шродера искаше да зададе въпрос. Искате ли, госпожо, да отговорите на въпроса, ако има такъв към вас? Добре, можете да зададете въпрос. Моля ви, нека той бъде кратък. Благодаря, господин председателю. Моят въпрос е защо вашата група не направи никакви изменения преди това пленарно застане, госпожо Ернст? Имахте възможност да направите изменения. можехте да получите такова 100% финансиране по социалния фонд, да постигнете споразумение с съвета, но вие не направихте такова предложение. Защо? Имате право на отговор, казва председателя. Не мислихме, че такова предложение ще се приеме и за това не направихме такива предложения за изменения, както е, в момента предлагате вие. Когато погледнахме първоначалния текст на Европейската комисия, се зарадвахме, най-общо казано. Но по време на дебатите е, около тази тема научих много допълнителни неща и тогава вече видях, че първоначалното предложение на комисията не е толкова добро. Та можехме да направим предложение, но решихме, че няма да бъдат подкрепени, така че няма смисъл да ги правим. Благодаря, казва председателя. Сега отделните депутати, които искат да вземат думата. Първият от тях е господин Ван Нистелрой. Благодаря, господин председател. При изключителни условия се налага изключителен отговор. Кризата засегна известен брой държави и много от държавите поискаха упростяване на процедурите за бързи резултати, защото в крайна сметка за това става дума. Трябва да задържим работните места, които съществуват и да създадем нови. Когато видяхме публикуваните цифри в областта на политиката за сближаване, 1,4 допълнител, милиона допълнителни работни места спрямо предишния период са създадени. Така че тези фондове са полезни, но трябва да се въведат по-бързо не само за големите проекти, но и за малките проекти, за екологични проекти, за градската мобилност, за селските, селското развитие. И имаше един момент, в който Европейски Европейския парламент не беше съгласен. Ставаше въпрос за съфинансирането. Тук действително се засяга основен принцип в регионите, защото държавите членки имат децентрализирано управление и трябва да направят своите вноски и да съфинансират тези проекти, които са между Европейския съюз, държавите и регионите. И освен това, не се съгласихме също така по отложените плащания не върху година-две, а върху три години. Но такъв принцип съществува и по този начин ще можем действително да финансираме и други полезни проекти. Не може ли в крайна сметка да има добри примери за 2008 и 2009 година? Аз ще задам въпроса на господин Хан. Всички можем да се покажем солидарни. Има държави, които не използват фондовете. 30 до 40% не се освояват. Всички тези суми защо да не ги прехвърлим към други политики? Това е възможност. Нищо не ни пречи. Ето това би било истинска солидарност, а това не се направи. Това, което се предлага сега е положително. Докладчика го каза. Действително, 9 месеца сте работили за да го направите. Надявам се, че в бъдеще всичко това ще влезе в действие по-бързо и ще можем действително да намерим някакво равновесие между съвет, комисия и парламента и да успеем само за 3 месеца да обрежем напредък. Благодаря. Благодаря, колега. Сега давам думата на госпожа Първенш Перес, само че не я виждам в залата, затова господин Галахър, той е тук, има думата. Благодаря, господин председател. От 73-та година на Сетне 80 милиарда евро се получиха от Ирландия от структурния фонд и кохезионния фонд. С годините трябва да кажа, че това изигра голяма роля в економическото развитие на Ирландия. И е, Европейският социален фонд по-специално беше изключително важен в борбата срещу безработицата в Ирландия, пък и в цяла Европа, в целия Европейски съюз. Станахме държава членка на Европейския съюз през 1973 година и, както казах, огромни суми а, получихме а, от социалния фонд. Те се използваха за борбата срещу а, безработицата сред младите, както и срещу дългосрочно безработните. 2007-2013 година 375 милиона ще получи Ирландия по Европейския социален фонд. Общия бюджет на програмата е милиард и 300 милиона. Ще се предоставят курсове на дългосрочно безработни, на млади хора, на уязвимите общности. Живеем в ерата на глобализацията. За да отговорим на предизвикателствата и невъзможностите, които глобализацията създава нашата работна сила. Европейския социален фонд в Ирландия подкрепя и курсове за учене през целия живот, които могат да се адаптират към реалността на един глобален пазар на труда. Настоящата финансова криза всъщност доказа колко е важен този фонд, Европейския социален фонд. Благодаря ви. Tiene un minuto y medio para su intervención la señora Kay Swinburne. Господа Свинбър има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. По същество докладът преследва една много положителна цел да се съдейства на държавите членки, които са най- остро засегнати от финансово-економическата криза. Похвална е целта да се намали натиска върху държавния бюджет на държавите членки. Намаляването на праговите равнища, упростяването на процедурите, е, предварителното финансиране, всичко това е добре когато в повечето държави членки е, безработицата е 10 и повече процента, оживлението е твърде бавно, трябва да бъдат използвани всички възможни мерки за укрепване на финансите на държавите членки. Докладът все пак е, не засяга всички проблеми. И освен това, твърде рисковано е да се премахва изискването за съфинансиране. Вече твърде много европейски средства не се отчитат е, правилно. И е, премахването на интереса на държавите членки да гарантират правилното освояване на средства, не би следвало да бъде стимул за безотчетност. Този проблем, разбира се, няма да, бъд, да засегне особено мой избирателен район в Уейлс. Ако Европейският съюз а, а, реши онова, което наистина възнамерява, средствата за нас ще бъдат прекъснати след 2013, така или иначе. Но по-бедни държави има и на тях трябва да се помага. Твърде ниския е, брутен вътрешен продукт на глава от населението в моя регион, в Уелс, надявам се, няма да бъде подминат. Чувам, че вероятно региони като Уелс да бъдат е, деквалифицирани, т.е. да нямат право да освояват средства. Надявам се да не е така. Благодаря. Господин Ковачев има думата за две минути. Благодаря ви много, господин президент. Уважаеми господин комисар, първо искам да поздравя господин Кирилов с доклада поздравявам и подкрепям всяка стъпка която гарантира и улеснява правомерното използване на солидарните европейски фондове. европейският съюз не може да си позволи да бъде оприличаван от гражданите на европейския съюз на вулкан бълващ бюрократична пепел с която посипва желанието за намаляване на различията в регионите в европа и трудно и невъзможно използването на структурните фондове чрез които искаме да постигнем нашите икономически социални и политически цели според мен промените в посока опростяване на процедурите не трябва да се разглеждат само в светлината на настоящата криза а и дългосрочно да улесняват достъпа до солидарните инструменти на европейския съюз. смятам че въпреки забавянето предложението направено от европейската комисия както и изменението от този доклад ще представят една по добра възможност на държавите членки и на крайните бенефициенти за по добро подобряване на тяхното състояние в условията на настоящата криза желая да подчертая значимостта на изменението отнасящо се до разсроченото изразходване на средствата предвидени за 2007 г. това изменение ще даде втора възможност на всички държави членки включително и българя където усвояването на средствата е все още много ниско да осъществят е, проекти със средства които иначе биха били загубени. трябва да се обърнем към регионалните и местните власти и към всички други заинтересовани страни и да ги призовем да използват този втори шанс смятам че гъвкавостта която показва докладът съобразявайки се с изпълнението на програмите и усвояването на средствата е в правилния подход при оформянето на кохезионната политика в бъдеще. по отношение на опростяването на административните правила за използването на структурните фондове докладът е стъпка в правилната посока към намиране на баланс между максималното улесняване на изпълнението на координацията на проектите от европейските фондове и контролът върху използването на тези средства реформирането на правилата трябва да бъде инструмент за осигуряване на повече прозрачност пред европейските граждани и данъкоплатците както и да спомага за поставянето на изпълними условия пред страните членки. нужно е по време на целия процес да не забравяме крайната цел която е постигането на съпоставими условия за социален и икономически живот в целия европейски съюз. благодаря ви много. Благодаря ви, колега, за минута и половина. Господин Табежди има думата. Благодаря. От е, економическата криза Европейския съюз се критикува все по-често за това, че не реагира достатъчно добре на кризисната ситуация. Аз мисля, че този доклад ни показва, че Европейския съюз е способен именно да реагира на тези процеси. Аз не разбирам колегите, които изразяват загриженост, като казват, че вследствие на това упростяване процесите няма да се контролират. Не, аз не мисля така. Мисля, че политиката на сближаване включва достатъчно достатъчно солиден контролен механизъм, така че няма място за безпокойство. И се надявам, че всички тези, които изразиха това безпокойство, е, все пак ще покажат солидарност. Когато казват, че няколко държави не освояват достатъчно правилно фондовете, имаме нужда от политиката на сближаване. Аз съм много доволен, че тук виждам двамата комисари. Господин Барозо в първия си документ не спомена ОСП и много малко говори за политиката на сближаване. Това са общностни политики, които са абсолютно необходими, за да се улесни растежи, създаването на работни места и постигането на новите цели на Европейския съюз. Целите от стратегията 2020, така че трябва да се засили политиката на сближаване. Много благодаря, господин Табажди. Сега е ред на господин Матула. Две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. С всичките промени на законодателната рамка и на общностно ниво, и на национално ниво, за да се преборим с кризата, въздействието върху економиката продължава да бъде много силно усещано. Нарушава се действително економиката на всички държави и финансирането е много трудно. Ефективното прилагане на програмите от политиката за сближание, сближаване е основен аспект и основен лост, за да се подпомогне реалната економика чрез 347 милиарда евро за програмния период до 2013 година. Освен това трябва да се подпомогнат най-засегнатите бенефициенти, за да може действително да се засили потока от финансиране. Според мен това, което е важно е, че е възможно да се финансира един голям проект чрез различни програми, които обхващат различни региони. Затова искам да приветствам усилията на докладчика. Въпреки, че е много очакван този доклад, съставянето му беше много тежко. Трябва да се намерят решения трябва да се очертаят много по-ясни приоритети, за да могат да се избегнат положенията, при които положителни мерки се бавят прекалено много. Опростяването на бюрократичните процедури ще засили възможността за освояване в тези държави, които са сблъскани с този проблем. Например, в моята държава Румъния. Изригването на един вулкан обърка цялата ни планета в продължение на 5 дни. И това може да предизвика и нова криза – Кога ще можем да реагираме и с какви срокове можем да разполагаме? Ясно е, че трябва да действаме много по-бързо. Благодаря. Благодаря. Госпожа Смолкова за минута и половина. Заповядайте. Je veľmi dobré, že s cieľom reagovať na hospodárskú krízu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 може ли да започнете отново изказването си? Не се получи преводът. Моля ви да започнете отново изказването си. Междувременно дано техническият проблем е преодолян. Да, да, благодаря ви за думата, господин председател. Ще чета и по-бавничко този път. Оценявам високо работата на докладчика Кирилов. Имайки предвид, че целта тук е да се преодолеят последиците от финансово-економическата криза, то и уместно е решението на европейските институции да упростят процедурата за освояване на структурните фондове. Още повече с удължаването на срока за освояването на средствата от 2007 година. В Словакия ние имаме една такава поговорка, който дава бързо, дава дваш. Държавите членки, които бяха най-тежко засегнати от економическата криза, очакват регламентът, който сега се обсъжда, да влезе в сила колкото се може по-скоро. Предвид това, че предложението бе внесено от комисията още през юли миналата година. Очаква се е, решението да бъде взето, регламентът да бъде гласуван през май, близо една година. И трябва да помислим за упростяване и съкръщаване на самия законодателен процес в някои области, като преодоляването на кризи, безработицата, борбата с бедността. Това са все области, в които следва да законодателстваме по-бързо тъй като е трудно да обясниш на безработните, че три четвърти година ни е необходима да приемем законодателство, което уж следва да им се притече на помощ. Благодаря. Благодаря и последният оратор в този кръг разисквания. Госпожа Грени, благодаря, господин председател. Днес е, единодушно приветстваме упростяването на уредбата на структурните фондове, е, предложено от господин Кирилов. И все пък като председател на работната група по Европейски социален фонд на парламента, аз не мога да не изкажа неудоволствието си от твърде дългата процедура, която тече тук още от юни 2009 година. Тогава внесе своето предложение комисията. Шест месеца бяха необходими на съвета да постигне съгласие и това е недопустимо. Разбира се, междувременно самата законодателна е, процедура бе изменена в хода на работата с влизането на Лисабонския договор и равнопоставеността на съвета и на парламента. От тук нататък обаче не можем с нищо да оправдаем забавенето. Между другото, бих искала да приветствам чувството на отговорност, което се отнесе парламента, като прие по принцип позицията на съвета, за да не забавя повече процедурата. И все пак трябва да кажа, че съм разочарована. Необходим ни е Европейски съюз, който може да решава бързо и действено с резултати на място. Мерките за упростяване, които се предлагат днес за преодоляване на економическата криза са положителни, но бих искала да кажа, че те биха могли да бъдат още по-амбициозни, ако процедурите за програмиране за периода 2007-2013 не бяха така тежки и сложни. Между другото, законодат... от 2014 към 2020 година за този законодателен период призовавам Европейския парламент да прояви още по-голяма храброст и да работи за по-нататъчното упростяване уредбата на тези фондове. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Грени. Сега е, спонтанни изказвания. Четирима привлякоха вниманието ми. Всеки от тях ще има една минута и с изтичането на тази минута ще изключвам микрофона. Господин Силвестрис. Благодаря, господин председател. Аз също се присъединявам към поздравленията за господин Кирилов. Жалко е, че той не е днес тук. По-нататъчното упростяване на механизмите за управление на кохезионния и на другите европейски фондове е добра идея. Има средства, които се насочват за преодоляване на последиците от кризата и смятам, трябва да оползотворим тези средства максимално добре. Онова, което вършим тук, обаче е нези региони, които наистина освояват средства от кохезионния фонд и които не винаги могат да освоят всичко, просто защото не успяват да се справят с процедурата, а след това обвиняват бюрокрацията на Европейския съюз, та онези е, всъщност вече ще бъдат лишени от такова алиби, от такова оправдание, благодарение на упростяването. Господин Енсио има думата. Благодаря, господин председател. Последиците от економическата криза се усещат още от 2008 година. Главните проблеми днес са безработицата, спадането на жизнения стандарт, бедността. На общоевропейско равнище се полагат непрекъснато усилия за усъвършенстване на средствата за преодоляване на тези проблеми и подобряване на економическото положение навсякъде в Европейския съюз. В такъв смисъл докладът на господин Кирилов е стъпка в правилната посок за упростяване на достъпа на държавите членки до структурните фондове. Аз приветствам доклада на господин Кирилов, подкрепям го и що се отнася до уеднаквяването на праговите равнища за проектите, както и във всички други изменения, които водят до по-добро управление на фондовете. Всичко това се вписва успешно в рамките на стратегията 2020 и в задачата за опазване на околната среда. Госпожа, госпожа Чечевевска има думата сега. господин председател, господин комисар, госпожи и господа. Преждеговорившите тук говориха за ползата от кохезионната политика. Няма да повтарям. Бих искала да подчертая обаче, че Полша и региона, който представлявам аз, Велкополска, се ползват от тази политика, от наличните средства. Удовлетворена съм от последователните усилия за по пълното освояване на средствата в рамките на кохезионната политика, а за по-висока степен на освояване наистина трябва непрекъсто да упростяваме процедурата, да я правим по-гъвкава. Ето защо аз мятам, че измененията на регламента са поредната стъпка в тази посока. Бих искала да кажа също, че не бива да отслабваме усилията си да се борим с бюрокрацията. Ораторката е прекъсната от председателя, изтече и времето. Следващият оратор, господин председател, господин комисар, Кохезионната политика е важен политически инструмент. Тя ни дава възможност да се борим с кризата, да насърчаваме краткосрочното потребителско търсене, да се насочим към дългосрочен растеж и конкурентоспособност. Кохезионната политика и особено възможността за предварително освояване на, на средства, ускоряването на реализацията на проектите през 2009 година имат е, сериозно значение, положително значение за повишаване на покупателната способност както стопанския, така и в битовия сектор. Така ще бъде и за напред от 2020 година, надявам се. Но колкото разбирам комисарят Оли Рен, Що се отнася до наказателните плащания, които се събират от дружествата, нарушаващи е, правилата на пазарната е, конкуренция, биха довели до накърняване на регионалната политика. Господин комисар, уважаеми колеги, доклада на господин Кирилов ще се гласува след няколко седмици и аз го превествам, защото действително е спешно. Всички очакват конкретни мерки за борба срещу кризата. Иска се повече гъвкавост в отпускането на европейските фондове. Днес мерките целят повече прозрачност в използването на тези фондове и е абсолютно необходимо да постигнем всички тези изисквания в тази процедура на упростяване. Доклада на господин Кирилов е първи етап в тази процедура, но ще има и други, защото действително става въпрос за ежедневието на европейския граждани. Трябва да покажем също така, че сме солидарни. Трябва да можем да вземем мерки, които да са адаптирани към нуждите. И в тези облачни времена доклада на господин Кирилов е глътка въздух. Благодаря. Сега приключваме с тази процедура и сега ще върнем думата на господин комисаря, за да може да реагира на казаното от всички колеги, които се включиха в дебата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за този доста оживен дебат. Мисля, че чухме аргументите и на едните, и на другите. Отбелязвам, че е, всички одобрявате политиката на сближаване и признавате, че регионите могат да бъдат подпомогнати и можем да подпомогнем всички наши съграждани в тези региони благодарение на нашите правни инструменти. Наши словашки колега спомена пословицата, че който дава бързо, дава два пъти. Аз приветствам това. Опитваме се именно да въведем мерките възможно най-бързо. Госпожо Шротер, не се притеснявайте, ние просто не заличаваме контролните механизми. Те остават в сила. Не се притеснявайте. И на местно ниво, и на национално ниво тези контролни механизми остават и се надявам, че по този начин можем да ви успокоим. Става въпрос просто за подобряване на процедурите при отпускането на публичните средства. Винаги има срокове при това отпускане и чрез регионалната политика ние не искаме да заместим тези правила. Що се отнася до правилото N плюс 3? Мисля, че трябва да се видят нещата по-рестриктивно търся думите си в случая, за да мога да го обясня. Не трябва да проявяваме прекалена свобода и е, да почиваме на постигнатото. Не, регионите трябва да отвоят усилията, за да могат да освоят фондовете, които са на тяхно разположение. Господин Шенбе ще каже, че при условие, че бюджет е достатъчен, не би трябвало да имаме проблеми да подпомогнем регионите, в рамките на регионалния фонд. Следователно, мисля, че да се опитваме да предвиждаме санкции в рамките на структурните фондове не би било уместно, особено в период на криза, защото тези санкции нямат кой знае какъв ефект. И сега благодаря на всички сътрудници от комисията които наистина мобилизираха всички усилия около тази тема. Благодаря на господин комисаря. От името на докладчика госпожа Каденбах ще приключи. Благодаря. Споделям всичко това, което бе казано в полза на доклада на господин Кирилов. Искам да подчертая още веднъж два момента – разполагаме с фондове, които трябва да се използват възможно най-прозрачно, трябва да се улесни освояването на тези фондове и мисля, че това е посоката на доклада. Обръщам се госпожа Шротер. Искам да ви кажа, че не трябва да премахваме промените в праговете мисля, че всички инстанции и всички държави членки са съгласни е, с това, трябва да дадем сила на регионите, за да могат да създават заетост и да създават покупателната способност. Само по този начин Европа ще продължи да създава производителност. Тук не става въпрос просто за акт на солидарност, а става въпрос за това всеки да участва в пазарната економика. И да не гледаме само социалните аспекти, но и чисто економическите аспекти. За това имаме нужда от регионална политика, особено в период на криза, защото това е ефективен и, и бързо средство, за да може всички европейски региони да бъдат подсилени. Много благодаря. По този начин приключва дебата, а гласуването, така както и всички други гласувания по темите, които дебатираме,